Hello, good morning. Добро утро. Добре дошли на това заседание. Ще говоря на испански. Стигнали сме до точка 20 от дневния ред. Представена от Андрей Каупер с а, германско гражданство относно планирано устаряване на електрически кружки и други битови продукти, продавани в ЕС. Ще дам думата веднага на комисията. Добро утро, благодаря, госпожо председател. Ще започна с благодарности чрез вас на, на вносителя на петицията, господин Каупер. Тя подкрепя всъщност, е в подкрепа на работата, която е в ход в службите на комисията. Ще видите от отговора, който предоставяме. Много е, действия на комисията се отнасят до е, проблемите, които поставя е, вносителя. Е, много работа се върши, няма да повтарям съдържанието на въпроса, но преди да е, стигна до въпроса, който, е, да, отговор, който дадахме, ще ви информирам за някои от действията, които сме предприели. Както може би сте прочели в отговора, ние се съобразяваме с оперативната съвместимост на продуктите, когато съставяхме екодирективата. На 1 октомври комисията прие редица допълнения и изменения към съществуващите мерки, отнасящи се до домакински уреди, като перални, сушилни, седомиални, хладилници, електронни уреди, като телевизори в включихме е, изисквания за за е, съвместимост, е, така че е, ползвателите да могат да имат достъп до информация за това е, как, как могат да бъдат поправени съответно е, повредилите се уреди. Е, продължихме да действаме в духа на това, което е заложено във въпроса. После полагаме усилия да разработим едно така списък с резултати, е, от е, е, оперативната съвместимост, съвместимостта на продуктите, да установим колко дълго може да функционира на, пазара или на, на даден, да функционира даден уред преди да се повреди. И тази информация се предоставя на потребителите. И също така предоставяме параметри за това до каква степен е поправим даден продукт, е, е, дали е разглобяем, е, информация за резервни части, за цифровизирани продукти, актуализация на софтуера, който се съдържа в съответния продукт. Много е пространен този доклад, само няколко примера ви давам. Е, комисията проучва доклада, за да види как да е, обединим е, и да тази информация да обобщим в едно таблица, която да предоставя най-така разбираема информация за потребителите, които да вземат вярното решение при покупка на продукт. Това са само два от примерите на, от работата, която правим, е, вършим в момента. Няма да ви занимавам е, повече. Е, в заключение, благодаря на вносителя на тези петиция за негова, това, че поставя този въпрос, който е в духа на работата, която върши комисията. Това отношение благодаря. Благодаря. Някой желая ли да вземе отношение от политическите групи? Напълно съм се. Напълно съм съгласен с вносителя на петицията. За да изградим една кръгова економика и да опазваме околната среда, трябват ни по-трайни и поправими продукти на пазара. Комисията оценява, че до 2020 година всяка е, всяко, всяко домакинство ще намалява с 20% е, потреблението на енергия. Е, емисиите от парникови газове също, което всъщност това, което е описано в тези петиция, ефтините кафеварки би трябвало да, да бъдат извадени от потребление. Е, трябва да се заменят с продукти, които, лесно, е, които са лесно поправими или е, за които има резервни части, или пък да се пускат продукти, които са лесни за разглобяване и съответно рециклиране. Та препоръчвам на председателя да остане открита тази петиция и да се провокират публични консултации и съответно комисията да предоставя необходимата информация. Благодаря. Muchísimas gracias. No hay ninguna otra intervención. Pues habiendo leído la... Много благодаря. Никой не желая да вземе думата. След като се запознахме с, с петицията, чухме становище на комисията и мнението на един от а, нашите депутати, ще оставим отворена тази петиция, като ще очакваме а, да въведат а, в сила съответното законодателство на нашите държави членки, за да се движим към кръговата економика и екоетикетирането. Много ви благодаря. Сега да продължим с точка 21. Петиция 1122 от 18 година, внесена от италиански гражданин относно изменения на правилника за движение по пътищата на Италия относно използване на регистрирани в чужбина превозни средства и петиция 1159 внесена от Юлиан Георге по отношение на пререгистрираните в чужбина превозни средства. Е, а, с, даваме думата на комисията. Е, вносителя на петицията не присъства. Благодаря ви много. От името на комисията искам да ви е, благодаря за това, че ни давате възможност да обясним ситуацията по този е, деликатен въпрос. Всъщност е, положението силно тревожи комисията, защото от една страна ние разбираме мерките, основанията за тези нови мерки в Италия, тъй като те обслужат няколко цели, като преборване с данъчните измами, измамите с застраховки. Но знаем, че това създава важни въпроси. Получаваме всъщност много жалби по отношение на прилагането на тези правила. Имаме информация, че а, чрез а, други канали също се подават подобни жалби, като чрез платформата Solvit. А, вземаме много на сериозно този проблем. Затова започнахме да а, общуваме по този въпрос а, с а, високо поставени а, служби, както и самото правителство Искаме само да потвърдим, а, че това е нещо, което, а, което съзнаваме, че съществува като проблем и започнахме да работим по него. Благодаря. Благодаря, госпожа Сима Купалу. Благодаря, госпожо председател. Определено ситуацията в Италия е тревожна, което е видно от големия брой жалби, получени и от комисията. Надяваме се, че Италия ще преосмисли този въпрос. Разбира се, <clears throat> тя има пълните права да прецени по какъв начин да се бори с данъчните измами, свързани с автомобилите, но подкрепям предложението да оставим петицията отворена. Благодаря. Госпожа Киртън, аз искам само да се съглася с колежката от НП. Мисля, че броя петиции, които поставят този въпрос, общия ни консенсус, липсата на хармонизация на европейско ниво, означава, че това е проблем, който трябва да следим изкъсо да оставим петицията отворена и ще се радваме пос... по-нататък да чуем от комисията какъв напредък е постигнал. Благодаря. Чудесно! И така, запознахме се с, с петицията, чухме е, изказванията от комисията и от е, две политически групи. Да, така, оставяме петицията отворена като обстоятелствата бяха много добре обяснени и представени от комисията. Комисията проучва множеството сигнали, получени по този повод, така нека да получаваме е, редовно актуална информация за напредъка. Да преминем сега към а, Следващата петиция, номер 1256-2017, внесена от Рамон Маркос Фернандес, испанско гражданство, от името на Испанската федерация на автомобилните специалисти относно правото на достъп до техническа информация, необходима за ремонта и поддръжката на превозни средства. Вносителят не присъства в залата, но тук са няколко от членовете на тази а, федерация. А, също така те следят а, и а, нашите дебати по интернет. Да дадем думата на един от представителите. Добър ден! Госпожо председател, господин Маркос Фернандес от Испанската федерация на автомобилните специалисти а, искаме да е, му благо... Е, е активен на гражданин, искаме да му благодарим за поставянето. А, нека да ви препратя към а, а, заключенията на съвета, а, също и на съответните регламенти, които а, касаят а, а, въпросите, свързани с а, ремонта на превозните средства. след закупуване на стоките, ние уреждаме нормативно въпросите на подружката, както е видно от документа от декември 2016 година, по какъв начин се прилагат наръчните за поддръжка и ремонт. Основните промени в съответните ни регламенти са в законодателство относно емисиите, които, които се отнасят всички типове превозни средства – също така а, искаме а, е, а, е, ремонтиращите а, е, ги да имат достъп до а, важната съотносима информация. Също така работим с националните органи по отношение на процедурите за типовото одобряване на превозните средства. А, трябва да се автоматизира информацията в наръчници, така че тя да бъде достъпна посредством електронни средства. Специализирана информация се предоставя за различни типове превозни средства, като например тези за по-кратки разстояния. А, всички е, те трябва да имат е, връзка до стандартизирана информация. Освен това, когато се движи превозното средство, а, трябва да могат да следят показанията а, по, а, чрез този конектор OBD. След това направихме няколко подобрения по законодателството. В момента работим а, по това да има препратка към разработените стандарти. И това се отнася и до а, производителите и до независимите производители. А, освен това се разработва нова схема за достъп а, до информация а, по отношение на а, схемата за а, информация за сигурност а, при движение по а, повърхността. Освен законодателните промени, комисията би искала да се насочим и към съществуващи технически изисквания относно достъпа чрез различни технически средства, като например дистанционен достъп до пострадали автомобили. Комисията работи за адаптирането на изискванията спрямо новите технологии, които могат да се вграждат в автомобилите. Тези е, усилия ще продължават е, с оглед е, на това е, да поддържаме актуално нашето законодателство. Благодаря на вносителя за поставения въпрос и разбира се, ние ще предоставим допълнителна информация, ако има такива желания. Има ли желаящи да се изкажат? Да, госпожа Никопола. Аз ми... Аз има Кополо. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че е нужна техническа информация, за да може да се поддържа техническа изправност и да се ремонтират превозните средства. Аз бих казала, че са съществени промените, които подобряват достъпа до информация и смятам, че е време вече да закрием тази петиция. Госпожа Киртън, да, благодаря много. В Европа отдавна се работи по подобряване на тези аспекти в автомобилния отресъл, като например директивата за резервните средства, за да може да се гарантира така, че доставчиците на а, резервни части да не държат ключа към пазара. А, и тези промени подкрепят дейността на множество малки а, и средно големи предприятия в Европа, в частност на а, сервизите. А, Благодарим за поставените от Испанската федерация въпроси. Хубаво беше от комисията, че ни предоставихте информация за това какво се прави и какво предстои. Идентифицирани са проблемите, но аз изразявам малко несъгласие с колегата от НП. Малко е раничко да закриваме петицията. Мисля, че трябва да я изпратим на комисията по транспорта е, евентуално на Комисията по вътрешния пазар като отговорна комисия. Предполагам, че това е направено, като гледам как реагира на тези ми думи секретарията т.е. изпратена е на комисията по вътрешния пазар. Не зная за транспортната комисия, мисля, че това също ще бъде удачно. Евентуално това е въпрос, който трябва да се разгледа, тъй като ставаме свидетели на едно преобразуване на цялия, целия автомобилен сектор по отношение на технологиите. Ето, а сега се появяват все повече нови технологии, свързани с електрическите автомобили. Нека да не се получи ефекта на доминото, а, отгоре надолу а, по отношение на работниците, в, а, които се занимават с поддръжка и ремонт. Да остане отворена, според мен, петицията. Благодаря на комисията още нещо за доклада. Интересно ще бъде да чуем и а, успешния резултат на това, което вече работи и тогава да закрием петицията. Благодаря. Да, благодаря. Благодаря за това, че мога да защитя малките и средните предприятия, които работят в сферата на техническото обслужване на автомобилите 45 000 са сервизите е, в тази сфера, само в Испания. Е, за Испания това е изключително важна тема, най-вече по отношение на е, ремонтните работилници, на сервизите. Важно е потребителите да имат избор по отношение на услугите, които ще ползват и операторите, които предлагат такива услуги. Трябва да се погрижим автомобилите да могат да получават добро обслужване и да се ремонтират също така качествено, както и в другите сервиси. Естествено, необходима е, е информация за техническото обслужване, за поправките на автомобили за технологичните изменения в е, сферата на автомобилостроенето. 5G е, също трябва да се има предвид. Е, става дума за хиляди работни места, които се занимават с поддръжка и ремонт на автомобили, така че на европейско равнище законодателството би трябвало да се е, промени, най-вече по отношение на типовото одобрение. Важно е, освен това, националните органи да гарантират е, спазване на европейското законодателство. Благодаря ви и аз ви благодаря. И така, изслушахме всички, които желаяха да вземат думата. Смятаме, е, че е редно да оставим отворена петицията. Освен това, петицията е изпратена и на комисията ИМКО. Ще я изпратим и на комисията по транспорт, както вие предложихте, за да може е, след това комисията да предприеме е, следващите стъпки във връзка с е, рамковата уредба по типовото одобрение и всички други аспекти, които бяха разгледани. Надяваме се, че нашите усилия ще, общи усилия ще доведат до подобряване на ситуацията е, по отношение на е, ремонта и поддръжката на автомобили, така че потребителите да бъдат защитени, но в надежна степен да бъдат защитени и интересите на малките и средни предприятия. И така, микрофонът на председателката бе изключен за малко. И така, сега преминаваме към а, петиция 1155-2018, внесена от полски гражданин във връзка с липсата на контрол върху вредните емисии от автомобилите в Польша. Носителят не присъства, така че давам думата на комисията. Добро утро! Тук се разглеждат въпроси, свързани с е, контрола, с инспекциите, на автомобилите, е, свързани най-вече с е, вредни емисии, важни аспекти от гледна точка на комисията. Е, контролът на устройствата за отвеждане на отработени газове е, е, предмет на проверки за техническата изправност на автомобилите. От много години, от 2018 година е, съществува директива с нови изисквания по отношение на проверките. Евро 5, Евро 6 са правилата във връзка с автомобилите в Европейския съюз. Целта на проверките на пътя и е, извън пътя е да се установи е, правилно функциониране на устройството за отвеждане на отработени газове. Ако има определени е, отклонения от е, правилното функциониране, трябва да се установи какъв е дефект е, да се предприемат необходимите мерки за качествена система за отвеждане на отработени газове и контрол на емисиите има понякога случаи, в които се установява, че първоначално монтираното устройство за отработени газове от производителя е отстранено на по-късен етап в сервис. Всеки път трябва да се предприемат мерки в зависимост от конкретната ситуация. Тъй като петицията се отнася конкретно до Полша, Комисията е в контакт с компетентните органи в Полша във връзка с транспонирането и при изпълнението на правилата на новата директива, но смятаме, че по този начин ще се избегнат и системни нарушения. От е, гледна точка на типовото одобрение, мога да кажа, че целта е да се е, определят характеристиките на автомобилите, които в момента са в движение, да се е, извърши проверка на това дали производителят е изпълнил изискванията във връзка с директивата от типовото одобрение или рамковата директива когато става дума за автомобили, които са в движение, отговорността е на държавите членки. Те трябва да следят за съответствие с изискванията на директивата. Е, това е национално правомощие и национално задължение. Европейския съюз е, специфицира техническите характеристики във връзка с е, необходимостта от съответствие, но а, ние а, смятаме, че следващата година ще влезе в сила и а, нова правна уредба на европейско равнище във връзка с изискванията по отношение на контрола на проверките, като 20% от проверките, извършени от общия брой на проверките, трябва да се свързат с вредните емисии и устройствата за отвеждане на отработени газове. Смятаме, че е, при всички положения не става дума за европейски въпрос, а по-скоро за национална компетентност. Госпожа Асма Кополю, комисията вече ни е предоставила рамковата уредба. Важно е, естествено, да имаме съвсем ясни отговори във връзка с изпълнението на всички европейски разпоредби в Полша. Аз бих искала да помоля комисията да продължи да следи въпроса, като специално обърне внимание на, на дейността на полските на компетентни органи. Госпожа Къртен. Да, аз мога да подкрепя колегата от ЕПП, НП. И да добавя още един аспект. Ние е, вече сме работили по рамковата уредба. Е, тя е от жизненно важно значение. Е, отнася се до въздействието на климатичните промени. Европейското законодателство е изключително важно в това отношение с нашата законодателна дейност ние всъщност въвеждаме е, строги изисквания за контрол на емисиите. Но естествено всичко това трябва да се транспонира от държавите членки и да се изпълнява съвсем стриктно. Аз съм съгласна с е, колегата от НП, става дума за законовата рамка – която вече е създадена. Въпросът обаче е комисията да следи как на място в държавите членки се изпълняват изискванията съгласно европейското законодателство. Е, предлагам да оставим отворена тази петиция и е, насърчавам комисията да предприеме следващи стъпки във връзка с изпълнението на място. И така, е, Нашето предложение е, е, от две политически групи е да оставим петицията отворена. Както е, колегите подчертаха, трябва да сме съвсем ясни, че Европейския съюз забранява манипулации, фалшифициране, подправяне на подобни системи за отвеждане на отработени е, газове. Е, независимо от това, дали става дума за е, подправене от страна на производители или след това от сервис. Така че тук става дума за това как се прилага и контролира европейското законодателство в държавите членки. 22 държави членки е, са призвани да предприемат е, необходимите мерки за контрол на емисиите, съгласно законодателството, което Европейския съюз е приел. И европейските институции трябва да защитат е, гражданите и е, потребителите. И сега преминаваме към следващата петиция, която е внесена от Антонио Ескобар Флорес е, от името на независим синдикат на кабинния екипаж относно нарушение на законодателството от страна на Райнияр в Европейския съюз. Е, носителят е тук. Господин Ескобар, имате 5 минути, за да представите вашата петиция. Благодаря, е, госпожо председател, е, благодаря на всички вас. Поздравявам ви. Е, днес ще бъда колкото е възможно по-кратък. Европейския съюз няма така, един, план по отношение на защитата на служители в някои авиокомпании от типа на Ryanair. И авиокомпанията използва много добре тези празноти в законодателството. Ryanair се е превърнала в нещо като чудодейна магическа авиокомпания. Тя се развива много добре ако Райнер започне да спазва националните и европейските изисквания по отношение на трудовите и социално-осигурителните си задължения, очевидно 20% от приходите на компанията ще отпаднат, ще трябва да се използват именно за заплащане на труда и на социално-осигурителните вноски и това ще намали печалбата, но ще увеличи и цената на билетите. Членовете на нашия синдикат е, желаят е, да се преустанови е, цялото това пиратство, което извършва авиокомпанията и нейните дъщерни дружества компетентните органи, инспектората по въпросите на труда и социалното осигуряване в Испания, е, очевидно е, не успява за момента да вземе бързи и ефективни мерки в Испания. В е, Германия проблемът е известен. Говори се за истинска джунгла от различни разпоредби. Пледираме за това да се преустанови това е, преференциално третиране на е, авиокомпанията в редица държави членки. Знаем, че имаше едно е, решение на съда, е, но междувременно изминаха вече е, 7 е, години от тогава и нищо не е предприето. Така че пледираме за това изискванията да въжат и за авиокомпания Ryanair. Трябва да се предприемат съответните мерки. Очевидно съда не е бил ефективен по отношение на Испания, на Полша, а и на други държави, в които оперира авиокомпания Ryanair. Тя би трябвало да поеме е, поне е, минимална отговорност за своите служители и не бива да я оставяме безнаказани подобни действия. В Польша служителите се заплашват, е, че е, ще останат безработни и ще бъдат изхвърлени, ако е, продължават да настояват на други условия на труд и заплащане, както и на социално осигуряване. В е, други държави членки също има случаи на заплахи от страна на ръководството на е, Ryanair. В Испания е, пред инспектората по решаване на трудови спорове са внесени също много жалби във връзка с заплахи от този вид. Много често се е, подчертава, че все пак няма отпаднали полети, е, но е, също времено става дума за да, спазване на задължения спрямо Купувачите на билети за полетите на Райнер обаче е, за нарушение на трудовото законодателство. Служителите на практика е, не са защитени. Е, Райнер използва слабости в законодателството и се промъква през отворените вратички. Служителите може да се каже, че е, нямат никакви права. Нека да вземем за пример Барселона. Питаме се какво се случва там. какво става с парите, които в крайна сметка се печелят. Съжалявам много, но говорихте толкова бързо, че е, преводачите едва успяват или не винаги успяват да ви догонят. Много ви моля да спазвате изискванията за подходящо темпо. 50 000 евро се печелят на барда от продажба на артикули по време на един полет от Барселона. След това тези средства се изпращат директно в Дъблин, т.е. остават необложени станъци, няма контрол. Това е само един пример за укриване на данъци избягване на данъчно задължение. Естествено, чиста печалба, но всичко това се отразява много неблагоприятно на, на размера на пенсиите, на заплащането на медицинското, на здравното осигуряване на служителите – Райнер като че ли е обхванат от усещането за предприемаческа, предприемачески аристократизъм и безнаказаност при всички положения. В някои държави Райнер оперира под друго име. Малта Ер, например, действа от името на Райнер и човек може да се запита, като има предвид, че става дума за най-малката държава член на е, Европейския съюз, дали има надежден контрол за безопасност. И така, в заключение, ще кажа, че е, либерализацията на пазара не означава, че трябва да допускаме е, нарушения на е, трудовите права, на условията на труд, е, на заплащане и социално осигуряване. В различни държави членки се подготвят вече доклади по тези въпроси, включително и парламентите са се ангажирали. Ryanair се опитва да наложи същото, което успя да направи в Испания и в Португалия, именно да забрани на служителите да стъчкуват, така че да не отпадат полети. Много често обаче е, е, се случва и е, да няма постоянни стюарти и стюардеси по време на полетите на борда, което също е част от концепцията на тази компания. Благодаря. Благодаря. Комисията имате думата. Добър ден. Изслушах господин Ескобар Флорес. Ще припомня нещо, което каза председателя Юнкер тук, в тази сграда, 16-та година. Той каза, че нито е, Европейски съюз, нито Европейското е, въздушно пространство трябва да са подчинени на закона на джунглата. Операторите трябва да се съобразяват с европейското и национални законодателства. Съгласна съм с това, което каза вносителя на петицията. Трябва коректно да прилагаме законите в държавите членки и да се съобразяваме с принципа на лоялната конкуренция. Трудовото законодателство трябва да се спазва, Пенсионера спомена Брюксел 11. Трябва наистина въпросната фирма да спазва, да се образява с законовите разпоредби. Държавите членки в този случай, съответните органи в Испания, трябва да, се, да спазват това законодателство. От името на Райнер. Комисията не, не стои е, и не бездейства. Напротив, ние се стремим да гарантираме високо ниво на защита на социалните е, права на работещите. Е, през март комисията докладва за трудовото и социално измерение на Европейската стратегия за въздухоплаване – Набелязахме редица ходове за държавите членки, така че подкрепяме и подканяме приканваме държавите членки да поддържат е, социалния диалог. През юни направихме среща с редица авиокомпании, включително Ryanair – на тази е, комисия, комисия за социалните е, партньори, е, чрез нейната работа смятаме, че ще бъдат е, подробени нещата като целта е, разбира се, да се спазва основното законодателство. Това е една сфера, в която има много голяма степен на мобилност и не винаги е лесно да се проследява е, спазването, но комисията е решена да го направи. Имаме група експерти от различни държави членки всички е, експерти по аеронавтика, е, както и е, експерти по е, трудови и социални въпроси. Те работят заедно. Групата започна да работа и, и върху два от е, ключовите въпроси, които са споменати в петицията е, статута на фалшиво незаетите, е, привидно не, не е безработните и съответното законодателство. Искам да повторя, че комисията е твърдо ангажирана да поддържа високи стандарти на спазване на социалните и трудови права на работниците в е, целия Европейския съюз. И ще помагаме на държавите членки, за да им пом... да гарантират прилагане на това законодателство, особено в авиацията. Благодаря. Аз съм едновременно и член на Комисията по заетост и е, представлявам и Комисията по петиции. Въпросът, е, който поставя вносителя е много важен. Проблем е много важен. Благодаря. Тъй като ние сме свидетели на редица пропуски в законодателството, които дават възможност да се заобиколят законите. Това е, е сега някак си подкопава идеята за Европейски съюз като социален съюз. Трябва наистина да се изпълняват задълженията на е, работодателите, трябва да изпълняват своите задължения. И на представители на комисията искам да кажа следното. Вие говорите за това че трябва да се проследи е, за нарушение на съществуващите законодателство. Но ясно е, че тези празноти и пропуски в законодателството трябва да бъдат е, елиминирани чрез е, неговото допълване и подобряване. Е, нашият е, кандидат-комисар е, Шефчович обеща, обеща да излезе с нова законодателна инициатива – при всеки случай, когато бъде, се натъкнем на пропуски. И ето, ние се натъкваме, е, отдавна сме констатирали е, този пропуск в законодателството, отдавна е, проблема, е, старе проблема с Ryanair и временните договор, трудови договори и лишаването на екипажите от социални права – Значи, първо, е, съответните пропуски трябва да бъдат е, открити, е, установени и след това вече да се задейства съответно машината, за да бъдат коригирани те в, с допълнение и поправки в законодателството. Много е хубаво, че сте съставили към комисията е това, тази група експерти и се надявам те да излезат с законодателно предложение. Аз предлагам да оставим открита тази петиция да разпратим информация до комисиите по заетост и транспорт и да приканим комисията да да е, бъде по-проактивна е, и да реагира на предложенията за допълване и коригиране на съществуващото законодателство в тази тема. Да, благодаря на вносителя за това, че поставя този важен проблем за условията на труд е, и нарушение на трудовото законодателство от РАНР. Не сме, това не е първият случай, в който се занимаваме с този въпрос. Трябва да оказваме натиск на Райнер е, заедно с Европейската комисия в това отношение постигнахме до, доста, за да подобрим условията на труд е, за, е, на екипажите това са основни елементи от Европейския социален модел. Удовлетворен съм от работата на комисията по тази петиция, но искам да помоля комисия, председателя да оставим открита тази петиция и да, помо, да поискаме съответно да, се, да настояваме да се спазват е, е, трудното законодателство в Испания е, коректно е, във връзка с Райнер, по отношение на Ryanair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на петицията а, за това, че присъства на заседанието на нашата комисия тази сутрин и поставя въпрос, който не за първ път а, ни занимава. За съжаление, Ryanair вече има доста лоша слава в, тази, в този парламент с непрекъснати нарушения имаме, имахме и други е, вносители на петиции от е, името на потребителите в нашата страна, е, които изтъкват нарушения от страна на тази авиокомпания. Тази комисия не може да стои безучастно, не може да не обърне внимание на доклада на комисията, там се споменават няколко инструмента, няколко средства, които могат да се използват така, защото държави членки като Испания да се сътрудничат трансгранично. Разбира се, това засяга Испания, националните органи в Испания, но ни трябват международни европейски действия, за да окажем натиск върху тази, този оператор. Трябва да използваме всички лостове в Европейския парламент, Комисията по транспорт, по заетост, и трябва да, както казах, да държим отворена тази петиция и да е, бъдат е, разпратени съответни инструкции до държавите членки, за да знаем как е, да постъпваме в случай на подобни нарушения. Тази авиокомпания има оборот е, на близо милиард в Испания и въпреки това е, работещите там, пък и ползват потребителите, е, се оплакват, страдат, економически и трудови права са нарушени, така че не можем да си затваряме очите пред това, което става с тази компания не трябва да допускаме тази е, авиокомпания да злоупотребява с е, е, нашата страна или пък е, Европейския съюз. Така че е, да остане отворена тази петиция, да я препратим е, към съответните комисии и да помолим комисията да ни държи в течение на действията си в тази посока. Благодаря. Аз, е, както винаги, съм за е, гъвкавост, е, мобилност на труда. Но когато става дума за въпроси, свързани с сигурността, там гъвкавостта няма място, а сигурността е на първо място. Мисля, че и петицията и резултатите, от, е, до които е стигнала комисията, са много важни. Комис... Е, петицията трябва да остане отворена, докато не се вземе едно по-солидно законодателно решение по този проблем. Благодаря. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν... Благодаря. по... Възможно ли е в една такава ситуация, в която виждаме, че се потъпкват е, правата, да оставим компетентните органи да не вършат нищо. Е, смятам, че трябва да оставим отворена петицията. Господин Николай Лаванш. Gracias, президента. Eh, voy a hablar en griego. Ε, е, άκουσα... Сега... Е, добре е да се вслушаме в тази информация. Чухме и коментарите на комисията и основанията, които е, е получила комисията, доводите за и против. Е, случая е много подробно е представен и мисля, че е, проблемът е сериозен. Ще наблегна на следното. Има много теми, свързани с това предприятие. Рамките, в които Е, които експлуатира работеше там и по-специално е, екипажите на е, самолетите, не получават отговор на проблемите си от това, което казва комисията. Това е, е, не води до нищо. Тук става дума за права на е, асоцииране, събиране, на стъчкуване, е, всичко това е потъпкано, е, всички тези права са потъпкани от тези компании. Е, по този начин не може да продължават нещата. И мисля, че трябва непременно да оставим открита тази петиция и с всички средства, с които разполагаме, да упражняваме натиск върху тези авиокомпании, за да се променят е, е, плачевното състояние на нещата в е, нея. Ако трябва стачки или каквото щете, но разбира се и ако решат, ако решат да стачкуват, ние трябва да вземем страната на потерпевшите. Има ли други изказвания? Е, господин Ескобар, имате две минути, за да е, за, направите заключение. Благодаря много за изказванията на всички. Е, Взимам предвид това, което бе казано закона трябва да е на наша е, страна. Трябва да, сме, е, да имаме усещането, че европейското законодателство е добро, дори е, служи за пример е, на трети държави членки. Трябва да е приложимо навсякъде. Колкото до Ryanair, трябва да се опитаме да принудим Ryanair. Например, в Германия те прилагат е, закона е, и това би било от полза за всички, ако го направим и ние. Благодаря, господин Ескобар, председателката, за това, че дойдохте лично да обясните е, лично вашата петиция. И слушахме това, което имахте да кажете, комисията, парламентарните групи и предлагаме да се да остане открита тази петиция предлагаме да бъде изпратено писмо до Ryanair, за да са наясно с всички различни петиции и е, злоупотреби и нарушения, е, за които е, сигнализират е, е потребители в е, съответните страни и е, нещата не трябва да бъдат ограничени само до Испания. Вие, е, Ние, вие се позовавате само на Испания във вашата петиция, но е, Министерствата на труда, социалните въпроси е, в други държави членки трябва да проверят е, тези нарушения на Ryanair и разбира се, това трябва да, с това трябва да се занимаят и е, групите за тристранен диалог и е, трябва резултати е, да разпратим е, до всички е, мини, е, съответни ресорни министри, за да могат и да искаме от тях е, обратен е, отчет за това как се прилага е, законодателството европейското е, от тяхна гледна точка по отношение на Ryanair ще изпратим тази информация до Комисията по транспорт и заетост и е, трябва да поискаме становище от Комисията по заетост възоснова не само на вашата информация, но трябва да получим е, становище от Комисията по заетост и да го е, е разпратим. Благодаря на Комисията за свършената работа. Това е работна група от Комисията и държавите членки, която се опитва да намери решения и е, съответно да се погрижи за тяхното за изпълнение и прилагане на законодателството. Парламента може да действа и по е, своя инициатива за подобряване на трудното законодателство и за е, борба с нарушения от страна на е, оператори и по-специално Ryanair. Благодаря на всички е, вносители, на петиции, които е, са тук днес. Сега ще разгледаме точка 25 от дневния ред. Петиция 393 от 2013, представена от е, британска британски гражданин е, с 750 подписа относно ново, е, закон, е, нов закон в Испания, който изисква е, чужди граждани в Испания да декларират своите активи и пенсионни и други права в чужбина. Това е че и друга петиция от испански гражданин относно задължението да се декларира пенсия, е, пенсионни права и получаване на пенсия в чужбина. Мисля, че и двамата вносители са тук. Господин е, Антони Валка, имате 5 минути, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте отново и днес, за да обсъдим тази петиция. Както знаете, тази петиция бе внесена първоначално през 2013 година. Тя се отнася до задължението съгласно испанското законодателство да се декларират активи и права, притежавани в чужбина. Предварително искам да посоча, че ние не успорваме по никакъв начин това задължение на гражданите като част от данъчните им декларации. Става въпрос само за съразмерността на мерките. За съжаление е на лице известна доза дискриминация по отношение на задължението за налагане а, на задължението да се а, декларира данъци. От една страна, а, между ситуацията при активи, които се а, е, държат а, на територията на Испания и на тези в чужбина. По отношение е, на тези в чужбина, а, е, а, задълженията са по-тежки. Например, съгласно задълженията, е, за деклариране на активи в чужбина. По-кратки са сроковете за деклариране, като много по-тежки са задълженията, са наказанията, например за просрочване. Те са между 1500 евро до 10 000 евро за неправилна или непълна информация. В сравнение за това, просрочването при активи в Испания между 100 и 200 евро би била глобата. Тоест има несъразмерност на мерките по отношение на активи в, в чужбина, включително в другите страни на Европейския съюз, се свързват с много по-тежки и и изисквания и наказания съгласно испанското законодателство. С удоволствие узнахме, че след като е проучила въпроса, комисията е решила да постави този въпрос пред Европейския съд. Искам да изтъкна, че е, е било забелязано, че нивото на участие на комисията и мерките, които тя предприема по този случай, са много по-съобразени с ролята на комисията като пазител на основните договори, като в сравнение с забавянето по отношение на свободното движение на хора, на които, за които говорихме е, вчера. Това беше просто вметка, но искам да кажа, че комисията следва да се грижи за това държавите членки да спазват приетите норми. Благодаря. Благодаря ви за представяне на, че представихте тази петиция. Сега да чуем господин Лопес Родригес от Европейската комисия. Каква е вашата преценка? Добър ден, благодаря, че ни давате думата. А, ние споделихме с вносителя на комисията, господин Валки, че комисията още от самото начало си е, дава ясна сметка, че комисията има пълно право да изисква деклариране на активи в чужбина, но винаги сме, е, сме е, виждали, че реакцията в случай на неспазване на това задължение е абсолютно несъразмерна, както каза и вносителя, те са, тези последствия са сравнително по-тежки, отколкото също нарушение по отношение на активи в собствената страна. Затова, освен това, от конкретни случаи научаваме, че трябва да опишат съвсем детайл, детайлно тези активи като предпоставка за плащане на наказанието им беше изпратено писмо до испанските власти. Те ни отговориха с обосновка. Комисията смята, че не е убедена, че този режим противоречи на европейското законодателство. Няколко пъти разменяхме становища с испанските власти, за да кажем, че ние не мислим така и да ги приканим да променят съответно разпоредбите, тъй като не решахме и неодавно на 6 юни комисията реши да отнесе въпроса към съда. Сега сме е, в е, процес на изго... Е, подготовка на жалбата и изпращане на делегация от комисията в съда. Ние следим развитието на то, по този въпрос и очакваме да видим как ще се произнесе съда и а, по отношение на а, това законодателство, което е според нас случай на несъразмерност. Благодаря. Благодаря, много интересна информация ни предоставихте. Господин Волкер има думата. Мунка pe care a depus-o și Господин Фалка, Благодарим на носителя, благодарим на излож... за изложението на комисията и виждаме, че усилията на комисията не са оценени по а, право от а, властите в Испания и за това се отнася въпроса към съда на Европейския съюз ние знаем, че такива петиции ще получават да идват тук при нас. Ако държавите е, членки не реагират надлежно и нещата ще стават все по-сериозни, още повече след Брексит, когато ще се окаже, че хората имат собственост, която не е там, където живеят в момента. Е, молим да се приеме такова законодателство, което да съчетава гражданите от подобно своеволие страна на държавата. Благодаря на господин Фалка. Други желаящи да се изкажат? Не виждам. Както беше предложено, можем да оставим а, тази а, петиция отворена и да изпратим писмо до а, испанските власти. А, и така, а, поставя се въпроса за неразмерността на определени разпореди нашето законодателство по отношение на на активи в чужбина. Съгласни ли сте? Благодаря. Следващата петиция с номер 869 от 2018 година е внесена от граждани на Нидерландия и се отнася до последни е, открития, свързани с научни изследвания на плацентата, но е, очакваше се да дойде вносителя, но не е тук. Е, от името на комисията госпожа Корен Берсиок, Извинете, ако не произнасям верно вашето име. Имате ли готовност, комисията? Да, благодаря ви. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви за зададения въпрос, за изследванията на плацента, плацентата и а, жалбата, че не се финансират а, тези изследвания с достатъчна степен. Искам само да заявя, че до близо 10 милиона сме предоставили през а, миналия мандат, а, през миналите 5 години а, за изследване на плацентата това е свързано с дългосрочно излагане на замърсяване на въздуха. Има изследвания за методи за визуализация. Искам да кажа, че комисията не насочва финансирането към конкретни области или методи а дава възможност на изследователите да кандидатстват е, е, и успешно да получат финансиране в тяхната област. Има някои области, в които подходът е обратен, т.е. предлагат е, учените <clears throat> нещо, което после се подлага на оценка. Колкото повече такива предложения постъпват от учените, толкова повече средства ще се предоставят в, ще се осигуряват в бюджета. Това е начина по който работим, финансирайки тези изследвания и е, според нас няма е, несъразмерност, защото и, и изследванията на плацентата са били финансирани. Е, процентът е 9% което е доста повече в сравнение с финансирането на други системи от човешки организъм или заболявания, доколкото посочи, разбрахме при нашите проучвания. Госпожа Киртън, благодаря много. Благодаря за информацията, която ни предоставихте относно ставащите през ставащото през изминалите 5 години в тази сфера, която несъмнено буди интерес. Мисля, че вносителите на комисията коментират какво става в Съединените щати и евентуално възможности за международно сътрудничество е, за да се е, решат определени въпроси, като например въздействието на замърсения въздух или пък е, на определени агенти върху развитието на ембриона. Трябва да се насърчава и искаме да оставим петицията отворена. Бихме искали комисията да ни предостави още информация, така че има разчети в бюджета, които и в бъдеще да насърчават развитието на този вид научни изследвания. Благодаря. Благодаря ви. Не виждам други желаящи да се изкажа. Така от името на зелените и аз ще изразя подкрепа за идеята да остане тази, комис... тази петиция отворена по отношение на научните изследвания. Не виждам други предложения, така че съгласни ли сме? Да. Благодаря ви. Много бързо се движим и надявам се работим ефективно. Сега преминаваме към петиция номер 2, петиция 0204-2019 година от Евелин Ван Ден Бринг, Нидерландия, относно искане за финансиране на биомедицински изследвания относно е, миалгичния енцефал... енцефаломиелит в присъствие на вносителката на петицията. Благодаря и а, за това, че дойде и ни даде възможност да разговаряме лично а, с нея и да чуем а, пряко от нея а, какви са нейните е, проблеми, не само писменно изложение, а на живо. И така, предвид на състоянието на пациентката, как ще подредим техниката около нея. Моля за малко изчакване. На какъв език ще говорите? Please. Don't worry, don't worry, have your time. No. Не се притеснявайте, моля. Е, имаме време. Ще ви изчакаме. nation win help us. Техникът ще ни помогне. Госпожо председател, госпожо Монсера, уважаеми членове на Комисията по петиции, благодаря ви за поканата. За мен е чест да бъда тук. Бих искала също да благодаря на Френсис Мартин за неговата е, чудесна помощ и подкрепата, която ми оказва е, на е, организацията ME Екшен на Бен и СП, както и особено много на моите родители. Много съм благодарна на всеки, който ми помага, ще, за да подготвя тази петиция и ето, че имаме успех. Фактът, че днес съм тук е истинско чудо. От години е, може да се каже, че не съм била е, в състояние да говоря и да ставам от леглото. Е, ограниченията при това заболяване са огромни, но все още съм жива, оцелях. Заболяването много често се определя като невидимо и <laughs> до голяма степен то действително не е такова. Хроничните заболявания много често всъщност са невидими за външните лица, за хората от страни. Но всъщност само до известна степен са невидими. Идва момента, в който заболяването става видимо и Нарядко някой го определя като жива смърт. Виждате на екрана Уитни Дефо, синът на Жанет е, Дефо и Роналд Дейвис, е, професор по биохимия и генетика в университета в Станфорд. Е, учен. който работи по изследване във връзка с това заболяване. Алисън Хънтър, едно динамично, активно момиче, изпълнено с живот, което почина на 14 години поради осложнения. Това е Марк Винк, лекар, който участваше и в маратони. Но сега се оказва, че пътя до банята е много по-труден от маратона. А това съм аз. в един от най-лошите моменти. От 20 години съм болна. Тук ме виждате като дете. Имаше моменти, в които бях в състояние да язда, но Нюседуан Кон. Но е, болестта е жестока и е, много от хората, всъщност, когато става дума за МЕ, е, отвръщат поглед от нас. А пациентите страдат мълчаливо. И факта, че причината все още не е изяснена, и е, няма диагностични тестове, е, стигматизира това заболяване. Някой смятат, че става дума за, е, така да се каже, въображаемо заболяване, че всичко зависи от мисленето и от главата на болния. Но, слава Богу, тези е, времена отминаха и Спомнете си, че и рака на времето се смяташе за едва ли не е, е, причиненото лоши мисли в главата. Е, така че е, имаше различни стигматизирани заболявания, включително и е, е, AIDS. Е, Смяташе се, че той е предизвикан от стреса, когато осъзнаеш, че си хомосексуалист. Е, но е, вече е, няма мълчание по отношение на тези заболявания. Диагностицират се заболяванията, работи се по ранната диагностика, извършват се биомедицински изследвания и така нататък. В САЩ в това отношение са много по-напред от нас. Аз съм убедена, че можем да решим въпросите е, и проблемите с е, тези, това отречено заболяване, от което страдам. Имаме прекрасни учени, които желаят да работят в това отношение, желаят да провеждат изследвания, но става дума за дългосрочно задължение и ангажимент, е, който изисква структурно адекватно финансиране и всеобхватна стратегия. времено не бива да предизвикаме пренебрегваме нито етичните, нито хуманните аспекти на заболяването, а също и економическите, защото едно успешно лечение би могло да допринесе за връщане на е, пациентите в е, сферата на активната заетост. Те могат да работят. Това се отнася и за хората, които ги гледат. И така, аз вярвам в Европа, в общите ценности, в справедливостта, в е, равните шансове и е, се обръщам към вас с призива. Нека да поработим заедно в тази сфера с надежда и с съответното усилие можем да решим този въпрос. Благодаря, Евелин. Да, действително, вашият проблем е видим за нас. Е, ние осъзнаваме колко сериозен е проблема. Позволете ми да дам думата на представителя на комисията, господин Берков. Благодаря. Благодаря е, и на Евелин Фантенбринг Ние имаме от, открита проблема. Е, Учените трябва да намерят решение, но може би това, което не правим достатъчно степен е да насърчаваме тези научни изследвания, да така настояваме за повече ангажирано с подобни заболявания. Споменах, че така наречените е, по-незабележими, е, по-малко разпространени не се оценява достатъчно е, по отношение на разпространените. Но това, което е важно, всъщност е въздействието вътре в групата болни, а не а, в а, по-широк мащаб. Значи, ако се вникне в това, един болен от а, тази хронична а, умора, всъщност ще получи по-специфична грижа. В началото малко Хоризонт 2020 така отблъсна тъй като е, процента успеваемост беше доста нисък, но целта на Хоризонт 2020, с е, успеха на Хоризонт 2020, е, успеваемостта, успеха, процента успех беше по, значително по-висок, близо 20%, повече възможности се разкриха. Сега Националния институт за поздравеопазване в САЩ вършат доста но техният бюджет е 30 пъти е, бюджета на комисията. Ни, те имат 30 милиарда годишно, ние работим с около 1 милиард е, годишно. Така че те разполагат с по-добри средства. Но освен това 25% от е, научния фонд, публичния фонд за научни изследвания в Европейския съюз е от е, е, държавите членки. Само 5% са от, е, е от е, комисията, така че трябва да насърчаваме координация между националните научни изследователски центрове. Благодаря. Колеги поискаха думата. Господин Палмер. Благодаря. Първо, да благодаря на носителя на петицията за е, толкова убедителните доводи в защита на тази петиция. Не само, че направихте видим е, пациент от тази болест, но чухте, но направихте е, така, защото гласът на е, пациент от тази, това, това заболяване да бъде чут ясно в и убедително в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря и на всички, които подкрепят тази петиция, включително в моя избирателен район които водят е, от много години кампания в защита на пациентите от МЕ, е, аз в началото на тази година се срещнах с Международния алианс за е, болните от МЕ. Е, те е, застават за тази кауза и за повече финансиране за научни изследвания по тази болест, което, както чухме, тази, чухме днес, е едно наистина опустошително явление, което руши здравето на близо 20 хиляди по цял свят. Петицията е ясна. Нека да не е, забравяме, че е, Европейския съюз има потенциална роля в е, глобален мащаб в научните изследвания е, в, в областта на човешкото здраве цената е огромна и в финансово изражение, и в ментално да не говорим за е, разходите за семействата, близките и грижите по тези хора. Така че призвавам комисията да намери конкретно финансиране за подпомагане на биомедицинските изследвания. Първо за съответното диагностициране, за тестове, които са е, достатъчно убедителни, достоверни и след това е, вече да се търсят ефективни, да се търси ефективна терапия за болните от МЕ. Ще помоля комисията опитате да бъде малко по-точна, по-прецизно да насърчава научните изследвания. Нека задели конкретно, да задели конкретно финансиране, конкретно перо за тази е, болест, защото тази болест често е неразбрана, е, често е, е погрешно диагностицирана. И това, в крайна сметка, осложнява е, нещата. Това води до стигматизиране, до, до е, осложняване е, в значителна степен е, страданията на тези хора. Аз е, е бях насърчен от това, което каза кандидат комисаря по здравеопазване. Той говори много така, много, много оптимистични и позитивни думи и тон за това, че трябва да се финансира научни изследвания. И е, горещо се надявам, че ще се задели конкретно финансиране за диагностициране и биомедицински изследвания. Надявам се комисията да, е, да търси е, да се заеме с това и може би след няколко месеца е, ще имаме по-така убедителна е, история, която да разкажем на страдащите в Европейски съюз и е, отвън, за да коригираме е, недостига до тук е, в финансиране, недостатъчното финансиране на изследвания е, на това заболяване. Благодаря, господин Палмер. Господин Бушман, имате думата, поискахте я. Благодаря. Благодаря и на е, вносителката Ванден Бринк. Благодаря и на е, тези, които и помогнаха физически да дойде тук. Аз а, съм се занимавал малко с тази болест. Тук става дума за една хронична м, система, която, а, заболяване, което разрушава всички системи с масивен външен ефект. О, точната причина е, все още не е, е ясна, доколкото зная. Тази травма е, е, води до едни тежки, продължаващи по 6 месеца изтощения и слабост, е, е, такива нисък прак на издържливост и натоварване. Също така смущение в сена, съответни урологични смущения е, и допълнителни други е, симптоми, които наподобяват е, грип, болки в мускулите, в ставите, инфекции и други. Това за, за, за болните означава много лошо качество на живот. 60-80% от засегнатите не са работоспособни, други, много от тях се нуждаят от значителна помощ в ежедневието. В Нидерландия има няколко е, е, такива случаи. Парламента е, призна е, това заболяване за сериозно такова и гласува по него в началото на. Е, ще гласува по него на 17 октомври, така че аз препоръчвам да, бъде, е, да остане отворена тази петиция. Сега ще дам думата отново на вносителя на петицията за две минути за заключение по въпроса по точката. I would like to thank everyone for their contributions and support. Благодаря за е, изказваните и подкрепата ви. Е, е, ясно е, че има огромна нужда от промени, защото това е важно за толкова много хора. Вярвам, че това заседание и ще има положителен ни последствие, така че да се случи промяната. Нека надеждата да превърнем в е, дела и в конкретни действия, които ще подобрят е, живота на много хора. Благодаря ви много. Високо оценявам е, вашата работа. Muchísimas gracias, peticionaria, por estar aquí. Благодаря ви за това, че бяхте с нас днес тук. Вие много ясно представихте петицията си, след като ви изслушахме е, и чухме и комисията, пък и различни политически групи. Е, ще е, решаваме, разбира се, да оставим отворена вашата петиция и да продължим заедно да работим по научните изследвания. Ще помолим комисията да информира Комисията по петициите за е, всичко, което се прави по вашата петиция, свързано с вашите страдания, с вашия проблем. Ще Ще огледаме предстоящата многогодишна финансова рамка в отделните групи, ще е, обмислим е, бюджета за научни изследвания, няма да ви изоставим, ще работим заедно. Европейската комисия, парламента, различни политически групи ще работят заедно, за да подпомагат, е, подпомагат научните изследвания. Няма да закрием е, петицията ви, докато не е, сме постигнали, не сме осигурили така осезаема подкрепа за вас. Благодаря ви, че бяхте тук тази сутрин. Желаем ви всичко добро. Al último, a la última petición, petición 371-2018, presentada por... Остана ни една петиция 2018 с номер 0371 от испански граждани от името на Испанската асоциация за интегриране на деца с увреждания в редовни училища АПИКО относно приобщаването на деца с специални потребности, както и петиция номер 2582 от Албано де Алонсо Пас с испанско гражданство относно предполагаме дискриминация на децата с увреждания. Предполагам, тук сред нас не присъстват вносителите на а, петициите, обаче те ни следят онлайн и освен това са ни изпратили видео, което сега ще покажем. Buenos días, miembros de la comisión. En el año Добър ден членовете на Комисията по петиции. През 2015 година Европейската комисия е изпратя отговор, който бях на петицията, която бях внесъл в е, Европейския парламент, като ме насочи към е, членове 20, 21 и 22 от Карта на основните права. По отношение на моите на моят е, син, който тогава, 2003 година, не беше прият в детската градина поради своето увреждане. Комисията тогава посочи, че ситуацията не, вклю... не в... се включва в обхвата на тогавашното европейско законодателство. Четири години по-късно, когато Моя син Диего беше вече в трети клас в Сен Кристобал де Лагуна. Аз, аз се изпълних с надежда, когато разбрах, че Комисията по петициите е решила да преразгледа моята а, петиция. Толкова години от тогава аз а, съм а, обнадежден. Не, са, не разбира се за това, че ще получи някакъв вид възмездяване на страданията, които понесахме през това време, но че европейските представители на най-високо ниво в европейските институции застават на страната на защитата на граждани, на които са маргинализират, включително деца с увреждания. Системата на образованието в Испания не приобщава тези деца, а там непрекъснато, тук непрекъснато се нарушава член 24 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане. 2009 имаше доклад на ООН, който посочи че в испанската образователна система се увековечават схеми на, за дискриминация. Въпреки а, това, а, в образователната система остават наречените специализирани училища на Канарските острови. Има 11 такива центъра. Там момчета и момичета на всички а, възрасти с специфични образователни потребности, които имат нужда от подкрепа, се занимават с дейности, които са извън учебна, общата учебна програма. Наша пред нас, на нас се гледа много често а, с а, определено пренебрежение и предубеждение. Системата е сегрегираща и тя често води до това хората да гледат на хора с увреждания само отдалеч, да ги смятат за нещо странно, особено нещо заслужаващо съжаление а, тук се вкореняват а, а, такива стереотипи. Затова аз се мъча да разбера защо е това. А, тъй като а, това образование попада в обхвата на директива 2079, което забранява дискриминацията на базата на а, пол, раса и така нататък. А, аз мятам, че тези институции са основните носители на и застъпници за правата, на които се радват всички граждани и включително нези от а, гражданите, които са изложени на най-голям риск и са най-уязвими. За това смятам, че преразглеждането на тази петиция ще помогне и ще даде възможност на членовете на комисията да, прераз... да се спре своето внимание върху един проблем, с който се сблъскват най-уязвимите хора във всичките 28 страни. всички около нас загърбва този проблем, който задълбочава нашата социална а, изолация. И затова моля тази комисия да посочи, да дефинира механизми, които са така необходими, за да може всички региони в Европа да, тези хора да имат достъп до, до а, нормално обучение, но след това да се а, подпомогне и разгласяването на кампании а, по всички медии защото има а, а, за да може нашите е, разлики да не бъдат обект на съжаление или снисходителност, а, а извор на а, а, радост от това, че всички сме е, различни и да се стимулира а, е, по а, интегративно образование, за да се гарантира, че никога повече никой няма да бъде изоставен на произвола, докато всички останали се движат напред. Благодаря. След като чухме изявлението записано на видео, ще дам думата на представител на комисията. Добър ден! Ще се изкажа на испански. за да отговорим а, на това, което чухме току-що като видеозапис и на писмените а, изложения в петицията. Петицията е подадена от баща на дете, дете, което за съжаление е, има тези злощастни увреждания. Искам да се обърна към него, да из, изразя нашата солидарност. А, за съжаление, това положение не е изолиран случай. Европейската комисия работи в рамките на а, своите възможности, а, да направи всичко възможно, така, щото в цяла Европа да имаме приобщаващо образование, висококачествено. качествено образование училищно образование за всички а, хора с увреждания. Но разбира се, това е в рамките само на нашите правомощия. Сега ще се спра малко по-подробно на детайлите. Както казах, с интерес и загриженост се запознахме с допълнителната информация, предоставена ни от вносителя но също така и от други институции. За съжаление, ситуацията остава непроменена. Компетентностите в областта на образованието и в този конкретен случай става въпрос за начално и средно образование, са част от прерогативите на държавите членки. Но ние действаме, както как казах, доколко се простират нашите правомощия, вдъхновени от Европейската конвенция за правата на лицата с увреждания, по които са страни страните членки. В конвенцията се третират правата на всички хора с увреждания без дискриминация и не става въпрос само за осигуряване на образователните потребности, а за висококачествено образование, включително чрез индивидуални мерки и съответни преподаватели, които да бъдат съответно специално обучени това, което правим в рамките на европейските си компетентности е да поставяме на вниманието този въпрос, да лансираме каузата на приобщаващо образование. Имаме контакти а, с съответните органи в държавите членки. Имаме а, такава специализирана работна група. Например, на Европейския ден на лицата с увреждания комисията финансово подпомага агенциите за агенцията, за да се подпомага достъпността на образованието. И освен това има и предложение, предложение за защита на, от дискриминация, включително и на лица с увреждания. Това е предложение от 2008 година и именно тук в Европейския парламент и кандидата за комисар Дали подкрепи тази идея и изрази своята решителност да се бори с дискриминацията. Вчера, припомняме на вносителя, на петицията. Вчера му напомнихме, че Испания е страна по конвенцията на ОНЕ и има възможност вносителя на петицията да ползва рамката на конвенцията, за да отстоява правата на детето. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Салива има думата. Ще благодаря на вносителя за това, че повдига един много важен въпрос. Всяко дете би трябвало да има правото да се учи, да посещава училище, е, да получава качествено образование и да участва в живота на обществото пълноценно. Нашите образователни системи в трябва да включват съответните е, условия, е, както по отношение на оборудване, така и на човешки ресурси, образователния проект. Е, Европейската комисия трябва да се погрижи за това е, децата с увреждания да бъдат е, интегрирани пълноценно в образователната система, за да получат необходимото образование, съответно на Конвенцията за на ОНЕ за хора с увреждания и Конвенцията за правата на детето. Хората с увреждания трябва да получават същите права, както и всички останали граждани. Е, Испания не само е ратифицирала Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, но и е, протокола, който има е, незадължителен характер. И е, случаят с е, недопускането на момчето до е, едно определено училище в е, Испания би трябвало да се е, проучи много внимателно. Е, за да може е, да избегнем подобни случаи в е, бъдеще и да сме сигурни, че, се, че е гарантирано интегриране на децата в е, съответните училища и е, пълноценното им включване в е, живота на обществото. Желая ли някой да вземе думата? Моля. Господин Фюроре. Благодаря, госпожо председател. Поисках думата, тъй като уврежданията при децата в никакъв случай не трябва да се отразяват неблагоприятно на правото им на образование. Те не са в противоречие е, двете неща. при всички положения става дума за висшестоящото право на детето. Испания е подписала конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания и е, е задължена да спазва клаузите на конвенцията – там е записано е, и правото на образование. И това е нещо, което е, всъщност е записано не само в една конвенция на ООН, това е едно неписано право, което е, трябва да спазваме при всички положения в нашето общество. Никой гражданин не бива да бъде изключван от образователната система и от живота на обществото. Държавата член трябва да създаде съответните условия, да е, премахне пречките за движението, за е, ученето на децата. Господин Коша. Напълно съм съгласен с моя колега, който току-що приключи своето изказване. Няма да повтарям всичко това, което вече бе споменато. Естествено, хартата за, и Международната конвенция е, на ОНЕ. mm 34-ти член е, на конвенцията посочва, че в никакъв случай, е, на 24-ти член, в никакъв случай не могат да се изключват от всички останали права за гражданите с увреждания. Когато става дума за деца с увреждания, е, съвсем ясно се подчертава, че те не могат да бъдат изключени от образователната система. Предлагам да поискаме от испанските компетентни органи да извършат проверка е, по конкретния случай и да ни информират за стъпките, които смятат да предприемат в е, от тук нататък, така че хората е, е, и най-вече децата с увреждания да не бъдат изключени. Много важно е, че не само конвенцията, но и протокола към нея е подписан и ратифициран от Испания. В протокол се предвижда възможност за засегнати граждани да се отнесат към съответния орган за обжалване към конвенцията. Много се надявам, че Испания ще разбере колко а, важно е включването на всички деца с увреждания в образователната система. Надявам се, че петицията ще остане отворена. Благодаря ви. Сега ще се изкажа в качеството си на член на комисията, не на председател на комисията. Работила съм като министър на здравеопазването, на министър по социалните въпроси и а, винаги съм се гордяла с факта, че ние подписахме и ратифицирахме конвенцията и протокола към нея. Винаги сме работили в тази сфера заедно с организациите на хората с обреждания. 83% от децата с увреждания са интегрирани в нормалните, обикновените училища – родителите са поискали именно те да посещават такова училище. Останалия процент от децата с увреждания са обхванати от специалната училищна мрежа за деца с увреждания. но в европейски мащаб само около 50% от децата с увреждания посещават училища в общата образователна система. В Испания бяха положени много усилия, за да се повиши този процент. Смятам, че е добре да продължим работата по тази петиция, да оставим отворена бих предложила да изпратим писмо на испанските органи, на компетентни органи на национално и регионално равнище и да ги призовем да проучат много добре причините, поради които детето не е било прието в въпросното училище в града, в който живее. Ще трябва да се занимаят с този проблем и евентуално да проведат съответните разговори, да направят и съответните консултации. Смятам, че трябва да продължим с работата по петицията. Може би комисията ще кажа нещо и по отношение на регламент 85. Да, добро утро на всички. Регламента от 2018 е свързан с петицията 0371 от 2018. Тук става дума за интегриране отново на деца с увреждания. И така, отказано приемане, отказан прием на дете в училище за професионално обучение. Директивата за заетост включва и разпоредби, които са свързани с професионалното обучение. И естествено, на базата на тази директива човек може да сезира съда и да се аргументира с неспазване на разпоредбите на съгласно директивата, нарушаване на принципа за е, равен достъп. Не става дума за е, само за изключване е, или недопускане до образователната система, както е в случая с първата петиция, но става дума и за недопускане до професионално обучение. Това е също важен аспект. Да, благодаря за това допълнение. Отново си позволявам да говоря като е, безпристрастен председател на комисията. А, от моя страна аз пледирам за това да оставим петицията отворена и да продължим е, да следим развитието на нещата, да напишем на Испанското министерство е, едно писмо, в което да обърнем внимание на е, конкретните случаи, но е, най-вече да насърчим Министерството на национално равнище, но също и на регионално равнище да се предприемат съответните мерки, след като се проучат конкретните случаи хубаво би било да се направи връзка и с Испанската асоциация на хората с увреждания. Съгласни ли сте? И така, тъй като желая да бъда съвсем обективна и безпристрастна, моля за, за съгласие от ваша страна. Очевидно, вие сте съгласни. И така стигаме до края на а, заседанието. А, Следващото заседание е 11 ноември, 15 часа това закривам заседанието. Благодаря на всички.